и е, подкрепата за него на голяма част от депутатите и ще го предам на нашия председател. Е, в е, някои комисии, в е, съответствие с член 69c, параграф 1 от нашия правилник, се започват междуинституционални преговори. Това бе обявено още на първото ни заседание по време на тази сесия на 28 май 2018. Получих искане за гласуване в парламента от необходимия брой членове. Господин Зулик желая да вземе думата. Моля, господин Зулик. Във връзка с Предложената нова версия на директивата за командироване на работници аз смятам, че а, вчера, след като бе проведено гласуването, мога да си позволя да внеса сега а, възражение. Председателят, тук всъщност на практика обърка при броенето на гласовете и се получи съответния резултат. Колегите от НП установиха, че е, няма нужда от е, повтаряне на вота, е, макар че ние вчера е, още възразихме и по тази причина се получи изкребяване на гласуването. Да, благодаря, господин е, Золик. Абсолютно прозрачно премина гласуването. Е, е и в съответствие с член 59 от правилника на парламента при гласуването с предимство се ползва постигнатото предварително съгласие. А такова съгласие имаше освен ако най-малко 5% от депутатите се подпишат под а, е, а, е, е, искания за други изменения, а, съгласно параграф 4 от същия член. И тъй като а, а, имаше гласуване по а, този въпрос, а, вашето възражение бе отхвърлено.